разполагаме с проекта резолюция от Комисията по развитие, която ще бъде подложена на гласуване утре. Следващото заседание ще се проведе утре в четвъртък, 26 ноември от 9 часа. Дневният ред е на ваше разположение на интернет сайта на Европейския парламент. Закривам заседанието. Лека вечер.